Уважаеми колеги, виждам, че вече сме всички тук. А, но нека да почакаме още малко. Имаме избори. Една от кандидатките е, я няма. Затова нека да почакаме още няколко минути, докато сме всички тук, за да може да започнем вече официално да работим по дневния ред. Благодаря. Perfekt, nun sind alle Kandidaten zugegen. Jetzt können wir anfangen. Така вече всичките ни кандидати пристигнаха. Можем да започнем. И нека да започнем по първата точка избор на заместник председатели. Господин Луичи Белингер, който беше първи заместник председател до сега, е повишен. Той е вече координатор за групата на социалистите и демократите. Следователно, той не може да бъде вече първи заместник-председател и социалистите и демократите са предложили госпожа Регнер като първи заместник председател. Всички условия са спазени, финансов интерес и така нататък. Искам да попитам кой е за госпожа Регнер. Моля, гласувайте. Против няма против, няма въздържали се. Госпожа Регнер, поздравления групата на социалистите и демократите са предложили трети заместник председател. Това беше госпожа Регнер, госпожа Кастекс. Имате ли някакви възражения? Естествено, всички декларации за финансов интерес са попълнени и представени. Кой е за, против, въздържали се. И това решение взехме. Поздравление, госпожо Кастекс. Естествено, искам да кажа на господин Белингер, благодаря ви за всичко, което сте направили. Очакваме допълнително по-нататъчно сътрудничество. А сега редица технически проблеми. Точка 31 ще бъде разгледана след 16 и има няколко допълнителни точки. Първо по въпроса за правното основание на Европейския фонд за беженците и две точки ще се свържат с други правни аспекти. Ние ще разгледаме тези неща, когато им дойде времето. И сега преминаваме към следващата точка. Съобщение на председателя. Тук след а, сутрешното заседание в 12.30 ще има прием точно а, отвън, за да се сбогуваме с някой от депутатите, господин Лехнер, господин Мартинес ръководителя на нашия секретариат отива в кабинета на председателя и всички сте добре дошли. Ще се радвам да ви видя на този пример. И също така искам да покажа, да ви кажа, че на 30 януари е, изпратихме писмо е, на господин Стоянов в защита на парламентарното, е, парламентарния му е, имунитет това означава, че процедурата е приключена. В правната комисия по това вече е взето решение. Но аз трябва да го съобщя официално. А, точка четвърто. Одобрение на протокол от заседанието 25 и 26 януари. Не виждам възражение в залата. Следователно може да приемем, че са одобрени и приети в вида, в който са представени. Сега преминаваме към първото първата размяна на мнения по изменения по доклада на господин Карим и а, той ме помоли да разгледаме точка 5 и 6 заедно. Точка 6 е специфични изисквани по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес. Господин Карим, имате думата. Благодаря, господин председател, за това, че се съгласихте да разглеждаме двете точки едновременно като една точка от дневния ред. Позволете ми да кажа колко е добре да започнем с нещо толкова просто равничко сутринта, както много от вас си спомнят, като координатор за нашата група трябваше да работя доста усилено, за да а, осигуря а, а, изготвянето на този доклад много колеги доста работиха по, тази, по това тежко досие. И всъщност някои от тях напуснаха, напуснаха комисията, но аз трябваше да работя от името на всички, но това беше прекрасно. аз аз ам, съм включил в писмена форма това, което правим, ам, тъй като има значителен интерес от различни страни, изключително важно, какъвто и дебат да проведем тук в а, комисията и това, което аз кажа а, в а, комисията, да бъде част от протокола, защото това ще ни даде възможност да се насочи дебата към една професионална национализирана позиция и да се премахне политическия елемент, като по този начин ще може да постигнем яснотата, която е необходима, за да приключим работата по този въпрос. Следователно искам да кажа, господин председател, какво всъщност смятаме, че представлява одита. Това какво представлява проверка на а, състоянието на една компания или просто един гумен печат има много обсъждания. Както и да го дефинираме, комисията правилно казва, че това е а, служба от а, е, обществен интерес. Следователно, качеството трябва да бъде в сърцевината на предложенията и всички инициативи да отчитат този а, това съображение. И всички, предполагам, че могат да се съгласят с комисията, че въведените промени трябва да засилят качеството и полезността на одита, за да може да а, бъде той полезен за крайните потребители. Комисията също така смята, че, макар а, не чак толкова а, единодушно, че съществува, а, че няма а, избор а, в тази процедура и затова са предложени редица мерки, за да се а, е, определят или коригират а, е, нередности. А, е, избор и, транс, и прозрачност е много важно. А, някои потенциални проблеми могат да се появят, ако одита е неуспешен. Ако разгледаме регламента, виждаме, опити да се решат проблемите, така както ги вижда комисията във връзка с, с пазара, са въведени някои в нововъведения в работата на а, а, дружествата а, правилата за собственост на дружествата а, са променети, а, променени, може а, също така собствеността на капитала. Също така а, ограниченията, свързани с задължителните одити, са отворени и а, са по-гъвкави. На второ място понятието на паспортизация на фирмите е въведено и се дава възможност да се провеждат одити и в други държави след одобрение. Това, разбира се, зависи от отделните задължителни одити и това дава възможност за а, един адаптационен период, естествено, в допълнение към изискванията за професионална квалификация. И накрая проекто предложението въвежда известни ограничения, даден аудитор да бъде назначен и това да е свързано с големите четири фирми. Такива клаузи определено са противоконкурентни и тази практика трябва да се преустанови. Във връзка с регламента за а, правни субекти от обществен интерес а, се решава проблема повдигнат от комисията. Проекто регламента въвежда редица теми, които трябва да бъдат включени в а, доклада на одита. И всичко това води началото си от е, един, е, една практика на отчитане. И аз тук именно очаквам а, е, дискусия с колегите. Голяма част от интереса, спекулациите, интерес а, към предложенията са насочени към последните няколко разпоредби, които искам да откроя. Искам да напомня обаче на колегите, че тези разпоредби не са всичко, което беше предложено предложено от комисията и ние трябва да а, разгледаме всичко съдържащо се в проекто регламента. Проекто регламента разглежда проблеми свързани с независимостта, възможни конфликти на интереси, за тези фирми, които предоставят аудит на фирми от обществен интерес, ще има а, забрана за неаудитни. а, служби. Тогава, когато една фирма генерира повече от една трета от приходите си от неаудитни дейности, тя би трябвало да отчете това. И на последно място, във връзка с концентрацията, проекло проекторегламента въвежда на европейско равнище а, както задължителна ротация, така и повторна тръжна процедура. Първото означава, че след 6 години, както е в проекто а, документа, фирмата трябва да бъде заместена с друга. Това означава едно а, преместване и движение в, на фирмите в, а, на пазара, което сега не се прави. А, ротацията е задължителна в продължение на а, 40 години години. И тогава, когато се назначава нов аудитор, на аудитната комисия е, се приписва нова роля. Целта на комисията е това да направи конкурентността да, ам, отворена и за нови фирми, които иначе не биха могли да се включат. За краткост и за яснота не съм развивал а, текста по всеки пункт от проекто регламента, например международните стандарти, професионални органи или ролята на надзорните органи. Но предложението според мен отразява а, идеята на комисията. В предложението на комисията също така имплицитно е, фигурира отчитането на някои недостатъци в сферата на аудита, а, там където е необходима реформа. И връщайки се към първоначалното си изказване, трябва да се проведе истински дебат за това какво всъщност разбираме ние под аудит и каква трябва да бъде ролята на аудитора. Следователно, обсъждаме обсъжданията следва да включат професията, подготовката, регулаторите, инвеститорите и обществеността, които в крайна сметка са последните крайните потребители. Следователно очаквам с нетърпение работата на комисията на 27 март. Както знаем, и както а, комисията отчита, в момента сме в един ранен етап. А, работата по текста продължава. Това означава, че нови идеи, нови подходи и понятия са много добре дошли. Те ще бъдат обсъдени и а, преценени и от мен, и от комисията, парламента и съвета. Естествено, ще трябва да одобрят окончателния текст, който да отговаря на първоначалните цели. И накрая, сега. А, Искам да приветствам готовността на комисията да обсъжда въпроси, свързани с оценката на въздействието, която се изготвя за тези предложения. Господин Вадера, представителя на комисията, се срещна с мен вчера и аз много му благодаря за откритостта, с която той подходи към мен. Аз е, настоявам а, непрекъснато да се подобри доказателствената основа и е наистина бих се радвал повече, ако можем да препоръчаме това предложение като част от работата на звеното по оценка на въздействието и ще приветствам становища на колеги, както и съвет от страна на председателя по този въпрос. И в заключение искам да посоча графика. Първо, изслушване на 27 март, след това представяне на проекта доклада на 9 или 10 юли, крайен срок за измененията 19 септември, т.е. има достатъчно време колегите да обсъдят и да проучат всичко на 10 или 11 октомври да се разгледат измененията. Отново имаме достатъчно време. Гласуване в комисията по проекто доклада на 27 ноември и се предвижда е, въпроса да е, бъде внесен на пленарно заседание през януари следващата година. Е, с, с с голямо удовлетворение и благодарност ще чуя колегите. Председателя, благодаря господин докладчик. Имаме дълъг списък от желащи да се изкажат по една тема, която беше обсъждана по редица, редица пример, случаи. Господин Масе. Благодаря. Благодаря и на колегата и добър приятел всъщност Карим за изложението. Аз самият мисля, казах, казвал съм го нееднократно, също както и господин председателя на нашата комисия, аз самият мисля, че смелостта, решимостта на разписване на текстовете, така както ги получихме от комисията, следва да бъдат оценени възможно най-високо, защото са смели, решими изключи, в изключителна степен и ни позволяват да обогатим, да обогатим, да надградим над написаното тук в нашия парламентарен дебат. Така че бих препоръчал да не се отклоняваме от анализа, проведен от комисията. Една единствена фраза ще цитирам, която всъщност и господин Карим посочи по повод на кризата. Тази дълга и мъчителна криза, през която преминаваме в Европа и в света, и тази криза се дължи до известна, до голяма всъщност степен на това, че имаше липса на регламентиране, на, регламентат, на регламентарен контрол по времето на комисар Чарли Макриви всъщност се случиха всички тези неща. Сега сме в, живеем в други времена и е време да поправи тази липса на регламентиране в областта. И един от инструментите за това се явява аудитът. Може би малко вече сме закъснели, но това не значи, че трябва да бъдем по-малко решими и по-смели от самата комисия в тази област. Има вече съществуващи, разписани от нас самите текстове и съм повече от убеден, че докладчика, който се явява докладчик на парламента, а не на една или друга политическа група, за това всъщност ще си сътрудничим. Той ще си сътрудничи с нас и ние с него, за да стигнем до една открита позиция, открита, пряма и решителна позиция, която да не представлява интересите на една единствена политическа група, а на целият парламент. И разбира се, ще стъпим, ще се опрем на текстовете, които сме приели при това неодавна. Това е моето гледище. Надявам се, че го споделя и докладчика, за да може да одобрим това бъдещо законодателство със същото мнозинство, с което парламента одобри зелената книга. В противен случай бих сметнал, че събитията ще се развият опасно в нежелателна посока и биха обострили вместо да разрешат съществуващите проблеми в областта на аудиторството. За момента сякаш има предложение да се включат и други, други точки. Аз съм за включването на joint audits, така наречените съвместни аудиторски експертизи по предложение на ЕКОН, след това прието от целия парламент. Аз самият предложих, бях участник в предложението и както показва френският опит, това е печеливша рецепта, защото в Франция съществува по-малка концентрация, именно благодарение на прилагането на тази съвместна аудиторска експертиза. Това позволява изход. Аз в началото казах, че бях автор на предложението, въпреки че малко плах автор бях, защото не знаех докъде може да се противостои на голямото концентриране на аудиторска власт в ръцете на няколко големи фирми. Това стана ясно след това, когато се видя какво може да бъде влиянието на аудита в развитието на економическа ситуация. И нали, да си припомним, че човекът е единственото животно, което се спъва два пъти в един и същи камък и нека да не постъпваме сега в този случай именно така, защото отново бихме се спънали в същия камък на системните грешки, на грешките присъщи на системата. И може би препъването ще бъде още по-страшно, ако се повтори. И нашата роля като законодатели е именно тази да да действаме независимо и в този смисъл, от името на, в името на независимостта, искам да кажа изрично следното, че в тази област бяхме свидетели на някои не много лицеприятни начини на поведение. Аз самият получавах даже заплахи. Притискаха ме. Надявам се, че същите хора няма да подложат сега на натиски заплахи и самият господин Карим. Надявам се, че вече сме поумнели и няма да даваме толкова карт бланш, както сме постъпвали в предишни ситуации на разни лобистки и други групи на натиск да ни въздействат е, няма да има повече такива случаи, като случаят на натиск, който ми оказа една от тези две-три големи фирми. На мен, надявам се, аз да остана единствен пример, да няма други такива. Имаме време обаче за дебат, за дискусия, по време на които надявам се да се, да се, да се доближаваме едни до други. Надявам се обаче да няма такива други случаи, като натиска оказан върху мен от фирмата Deloitte. Благодаря. Sì, eh, io vorrei sottolineare eh, l'importanza di questa tematica. Искам да подчертая важността на тази тема за работата на нашата комисия и факта, че ние трябва да демонстрираме своята ангажираност. Много съм доволен от предложението на комисар Барние. Знаем, че нашите отношения с комисар Барния са добри. Виждаме с каква енергия той предлага различни теми на нашето внимание. Патентите, например, има и други предложения, свързани с авторското право. Там обаче нещата малко се забавиха, демонстрират се колебания. Чакаме комисията вече от дълго време да направи нещо. В този случай, както каза и господин Масип, предложението е доста храбро и докладчик подчерта този аспект. Трябва да се прокара реформа, защото одита на счетоводните отчети на фирмите е свързан с функционирането на единния пазар. Това е едно от условията за да функционира европейската економика. Когато говорим за социално развитие, за растеж, ние не споменаваме този елемент, но Аудитирането на отчетите всъщност е много важно за жизнеспособността на европейската економика. Условието за това, за да функционира економиката добре, е да разбием монопола на четирите големи компании. Когато разглеждаме функционирането на сектора, виждаме, че е на лице система, която откликва само на нуждите на опериращите фирми в сектора, а не на, на самия сектор. Господин Масип каза, че е бил заплашван от лобисти. Това демонстрира, че в Европа има сериозни взаимни връзки и всички се опитваме да изградим вътрешен пазар, необременен от пречки и бариери. Понякога обаче се изправяме срещу лобистите. Доволни сме, когато поддържаме тесни връзки с представители на економиката, на фирмите, защото имаме нужда от информация, трябва да знаем какво искат те, но понякога лобистите имат отношение, което няма как да бъде прието. Така че тук е, трябва да се отчете обществения интерес, трябва да имаме гъвкавост. Искам да изразя подкрепата за господин Карим и неговия доклад. Само по тази идея за паспорта трябва да кажа, че трябва да се действа решително, защото това е практика и от други сектори и места. Благодаря. Господин Бодо. E porni considerațiile mele plecând de la prima frază uh, din propunerea comisiei care... Благодаря. В началото на текста на комисията се казва, че разпоредбите, които се предлагат, са част от контекста на економическата криза. Не можем да оставаме на аудиторите да определят правилата на играта. Има много различни органи, които ще трябва да се намесят тук аудиторите от своя страна ще трябва да разгледат само счетоводните отчети и дали те отразяват реалността в компанията и нейната дейност. Доклади от този род са ценни. Има известни рискове, свързани с плащанията и когато те се случват, банката трябва да предприеме необходимите стъпки и тези стъпки трябва да са отразени в отчетите. По настоящем системите се разпадат, защото се отпускат твърде много заеми, например за закупуване на жилища, това обаче не е по вина на счетоводителите. Френските и немските банки, например, изкупуват гръцки облигации на цена на номиналните емисии. След началото на гръцката криза тези облигации общо взето се обесцениха и то тотално – виждаме, че има много различни плащания, които оказват своето въздействие върху приходите, печалбата на дружествата. С оглед на съществуващите гръцки държавни облигации, кризата се задълбочи още повече. В обичайната ситуация държавните облигации са свързани с нулев риск, но тук имаме държава пред фалит и това вече представлява риск. А хората не бяха запознати с този риск от самото начало. Не аудиторите носят отговорност тук. Или поне не винаги те са отговорни. Аз мисля, че предложението на Комисията за регламент трябва да се промени в тази връзка – едва ли можем да отречем, че ставаме свидетели на концентрация на подобни практики? Колегата, който говори преди мен, го подчерта. Мисля, че можем да предприемем стъпки с законодателен характер, за да може да пораздробим пазарния дял тук – Настоящия модел данъчни консултанти плюс комбиниран одит трябва да се премисли и трябва да се погледне цялостната картина. Бих искал да ви представя някои идеи, които може би ще се окажат полезните, като са част от златната среда. Не искам да се оттървем от тези компании за комбиниран одит. Може да имаме нещо като двоен таван, когато става въпрос за таксите, които се заплащат за аудитирането. И средствата, които се плащат, от отиращите компании към потребителите. Тези разходи могат да се покрият чрез обявяване на тръжди процедури. Освен това, мисля, че трябва да се забранят препоръки към конкретен бранш, да се избере една определена компания за аудит. Всеки сектор трябва да може да избира своята компания за аудит. Това са моите предложения. Искам да чуя какво смята докладчика. Благодаря, госпожа Тайн. Благодаря. На първо място, благодаря на докладчика и му засвидетелствам желание да си сътруднича с него. Наистина идеите, които предлага, са изключително интересни. Наистина, вече сме обсъждали всичко това надълго и на широко по повод Зелената книга и именно и за това сме провели вече достатъчно срещи с различните заинтересовани страни, включително и аудиторите. Искам да повторя казаното от е, господин Бодо. Финансовата криза лежи като отговорност на много от финансовите институции, не толкова на фирмите. По-точно обратното всъщност се случва. Фирмите загубиха и по-специално малките и средни предприятия понесоха най-големите удари на кризата, а именно тези фирми са обект на експертна проверка от страна на аудиторите. За това трябва да го повтаряме е, един път, втори път, трети път, докато ни чуят, а именно това е становището на комисията. Фирмите биват подлагани на аудиторска експертизна проверка, която не винаги е подходяща. И сега нещо конкретно бих искала да цитирам. Критикуваме, чуваме критики от е, всички страни по, по, по адрес на регламента и директивата. За някои това е свръхрегулиране, което нарушава принципа на субсидиарността. Същевременно обаче следва да не губим от поглед факта, че секторът вече работи по нормативни документи, които се оказват морално устарели в днешно време и това повдига няколко въпроса, а именно въпроса за контрола, за контрола схващан като доброволно начинание фирмите да си търсят сами аудитори и да искат доброволно да бъдат аудитирани. Това е хубава идея, но не е приложима за малките и средни предприятия, тъй като аудиторските стандарти са по-скоро по мярка на големите фирми. Законодателството, което съществува в момента, особено в някои държави членки, обхваща система за контрол. Системи, които са много професионални бих добавила. Комисията, освен това, предлага и един единствен надзорен орган. Създаването на такъв единен орган. Нека да дам пример с Германия. В Германия биха продължили да съществуват браншовите сдружения, браншовите камери, които, продъл... които оказват контрол, осъществяват такъв контрол. Те биха се явили допълнителни надзорни органи, ако се създаде и един единствен такъв централен. Нашето предложение през септември месец в момента следва да се прекъсне, тъй като инициативата, законодателната инициатива, сякаш поема в друга посока. Не се знае точно в каква посока ще поеме комисията и каква ще бъде крайната редакция на нейните предложения. В този смисъл бих искала да помоля комисията да обърне повече внимание на специфичните характеристики на някои държави членки, като Германия и Австрия, например. В случаите на Германия и Австрия комисията определено не е взела под внимание вида вида фирми, които съществуват. Там съществува една система на корпоративни дружества, която е малко по-особена, малко по-характерна сравнена с останалите и призовавам комисията да обърне внимание на този факт. В някои държави членки съществува система от дружества, корпоративни дружества, фирми, които работят много добре бихме могли да ги наречем и кооперативни сдружения и именно за тези кооперативни сдружения системата, така както е замислена, няма да даде добър резултат. Връщам се сега към въпроса за хомогенизирането като мярка в данъчната област, например. Това няма да е много лесно начинание, защото отзвука, крайният отзвук, крайното въздействие ще бъде различно в една държава и в друга как ще се избират аудитори. Обикновено аудиторите, експерт-счетоводителите трябва да издържат изключително сложни изпити, поне в Германия експерт-счетоводител или данъчен контролер е изключително трудна професия. Явяват се на толкова тежки изпити, като тези за нотариус. В Обединеното кралство, например, нещата са съвсем различни. Човек учи и всяка учебна година из набираш определен вид професионални квалификации, които в крайна сметка ти дават възможност да станеш аудитор или експерт водител или фирмен аудитор. Това са различни стъпки на една и съща професия. Това в Обединеното кралство, в Германия не. Казвам го, за да дам примери за съществуващите, бих ги нарекла, екзистенциални различия. Така че ако комисията тръгне на идеята за подготвянето на аудиторски паспорт, би трябвало първо да тръгне от учебните планове на академичните заведения, които подготвят аудитори, за да, за да не се заложат още от самото начало проблеми с качеството и с еднаквите качествени стандарти, които трябва да прилагаме. Какво друго исках да ви кажа? Консултантските услуги. Консултантските услуги, оценка, оценъчен анализ. И идеалното, според мен, би било да се потърси още едно компромисно разрешенията, както постъпихме с зелената книга. Не знам дали ще успеем да намерим такова компромисно решение за всички области, но поне за консултантските услуги трябва да се постараем специално. Не виждам причина. Не виждам причина да не го постигнем. И така. Накратко Моето предложение Моето предложение би било следното. Да има специален регламент за образованието, за подготовката, за професионалната квалификация. Има изключително силна конкуренция на пазара. Това е един много, много конкурентен пазар. Аудиторите, в крайна сметка, работят не само като аудитори, а и като консултанти понякога, за да, дока, да си докарат повече доходи, ако позволите. Това трябва да се избегне, за да се избегне същевременно и ценовата битка или дъмпингът. Много държави много фирми в много държави се опитват да си спестят милиони на година от аудитор от аудиторски услуги. И какво показва това? Показва, че всъщност може би заплащането на аудиторите не е достатъчно. Пазарните аудити които съществуват в Германия, например, в случая на малките и средни предприятия. Какво показва там практиката? Резултатите са добри. Фирмите се оздравяват след една такава, след една такава експертна процедура, успяват да се отърват от неблагоприятните ефекти на аудиторските стандарти, които се прилагат към тях самите, но това го правите за, по собствена инициатива и за собствена сметка, а не защото държавата прави така, защото аудиторските критерии да са приложими и за големите и за малките предприятия. Аз смятам, че е определено опасно да се продължава с тази практика на манипулиране и на шмекеруване в областта на аудиторската етика, защото освен всичко останало, това намалява и конкурентно способността, освен всички останали последици. Друго едно предложение, което аз смятам за приемливо, е следното. Търсенето на компромис, търсенето на компромис по всяка една от точките, които ще обсъждаме. Благодаря. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem, hogy volt egy nagyon jó kis elkészítve szlovák nyelven, de... Благодаря, господин председател. Искам да започна с следното. Имах много хубава презентация на словашки и за това трябваше да премина на друг език и може би това малко ще ме забави. Повечето от нещата, които исках да кажа, бяха казани и няма нужда да ги повтарям. Бодо и други колеги казаха неща, с които съм напълно е, съгласен. Продължавам от там, откъдето свърши колегата Тайна. Нещата са различни в различните държави членки. Това трябва да бъде отразено в текста на комисията. Честно казано, този проект, това проекто законодателство създаде редица проблеми в държавите членки, не само там, но и в одитните компании. Този въпрос беше уреден и решен в Словашкия парламент, в комитета по европейските, в комисията по европейските въпроси, която прие резолюция с редица пунктове против този проекто регламент. Искам да ги споделя с, с вас в допълнение към вече казаното. Един от повдигнатите проблеми е свързан с субсидиарността и с това, че тя може би ще бъде нарушена от този е, закон, тъй като е, няма да се отговори няма да се отрази специфичността на държавните членки, например ограниченията на митата и другите сборове. Това не е отразено по един и същи начин в Европа, защото, както беше казано от колегата преди съвсем малко, нещата са различни в различните държави. И в Словакия може би ние най-трудно стигаме до най-високото равнище. Аудитиране, на аудитирането се гледа много сериозно. Ограниченията на тази дейност не са добра идея, защото според нас те ще създадат проблеми и ще компрометират е, конкурентоспособността и гъвкавостта. В Словакия още преди 10 години имаше изискване за ротация, но това не беше успешно. За да може да се въведе тази практика отново, би трябвало да отчетем конкретни условия. На времето мисля, че не беше успешен ход, защото това само осложняваше аудитирането и го удължаваше. Ние смятаме, че регламента беше добър в предишния му вид, макар че новия текст е по-амбициозен, може би ще може да бъде полезен в много отношения, но все още сме загрижени, че променящото променящата се економическа среда може да намали конкурентоспособността. Държавите членки не разполагат с достатъчно конкурентоспособност и малките и средните предприятия, както каза колегата Карим, са важен аспект, но не се описва въздействието, дали е неутрално, положително или отрицателно. Ние бихме искали да се възползваме от това. Благодаря. Иска ли комисията да вземе отношение? Виждам трима представители на комисията. Добро утро, господин председател. Благодаря, благодаря за всички изказвания, които ние приемаме с голямо уважение, очакваме да работим конструктивно. Искам да отговоря на няколкото повдигнати от вас въпроси, за да покажа сериозността, с която ние гледаме на Европейския парламент и на доклада, който макар, че беше прият на 13 септември беше представен едва в края на май 2011 година. Между края на май 2011 година и 30 ноември същата година всъщност имахме 6 месеца, в които да осмислим препоръките и това, което е пред мен. Аз с удоволствие ще го предоставя на докладчика. Е една таблица, в която ние изброяваме 32 препоръки от доклада на парламента. Ние сме приели 30 от тях. Има две, от които сме се отклонили. Първата е съвместния одит – ние нямаме съвместен одит като задължително изискване в нашето предложение и това е защото бяха изразени съмнения за практическата полза в Европейския съюз. Това е задължително във Франция. А в други държави членки наистина съществува такава практика в Дания. 16 датски компании имат съвместен одит. В Австрия трите големи търговски корпоративни банки имат съвместен одит, както и в Швеция. Но то не фигурира в нашето предложение. Това, което имаме, са стимули, които главно са свързани с ротацията и с периода на ротация. Един друг въпрос, който не сме включили от гледна точка на доклада или зелената книга е задължителната ротация. Защо сме поступили така? Разгледахме естествено италианския пример, както каза докладчика, разгледахме изискванията за независимост. Това не е мярка напълно посветена на решаването на въпросите за концентрацията. Тук става дума за независимост. Имаме случаи, в които одитната фирма е била най съща в продължение на 100 години. В някои държави повече от 45 години. Има известно известни проблеми в тази сфера. Аз не смятам, че има проблем с промяната или с опознаването на даден аспект на бизнеса. Много от фирмите променят своите е, изпълнителни директори. Ако хората смятат, е, че може да се сменя ръководството на дадено предприятие, не разбираме защо ротацията на аудиторите създава толкова проблеми. Казвайки това обаче, ние бихме искали да запазим нашата откритост да приемаме конструктивна критика и всякакви предложения в това отношение ще бъдат насочени да се запази независимостта трябва да а, привлека вниманието ви също а, към факта, че Италия не е единствената държава. Ние провеждаме преговори с парламента и с съвета. междувременно Холандия в парламента си е, приемат задължителна ротация на 8 годишен период и това ще влезе в сила, доколкото разбираме, от 2014 година нататък. Освен това, Холандия е приела много рестриктивна позиция по отношение на неодитните услуги. Това са неща, които са се случили през последните няколко седмици. Нещата не са окончателни, но това е много важно и много големи предприятия, много големи а, а, компании има там, както и много големи одитни фирми. От гледна точка на модела на надзор беше, имаше изказване за определени държави членки и как действа модела в тях. Има много модели, тъй като директивата позволява гъвкавост, но след директивата от 2006 година наблюдаваме разработването на различни модели. В общи линии се опитваме да предложим нещо, което да отразява най-добрите практики, разработени в определени държави членки, например Обединеното кралство, Холандия и Франция имат отлични модели на надзор. Ние се опитваме да видим как тези модели биха могли да се разпространят в целия Европейски съюз. Ние отчитаме разликите в Европа, но все пак ако има някакви добри практики някъде в Европейския съюз, много е важно те да бъдат обменени е, и наистина е добре да се изискват тези добри практики. Няма да се впускам в е, относителните предимства на квалификацията, защото в директивата дори и сега не се изисква европейска квалификация на аудиторите. Системите са различни, но това, което искам да спомена е, че операторите работят в мрежи. Аз не знам голяма или дори средна мрежа, която да уважава повече служителите в друга държава членка в сравнение с някаква държава членка. Трябва да оценим, че имаме Европейски съюз, в който съществуват много големи институции, в кои, с които си сътрудничат инвеститорите на европейска основа. Как може да кажем, че Deutsche Bank или HSBC или БМП Париба или Сантандер, как може да кажем, че са различни институции? Да, вярно, те е, имат седалище в различни институции, но те са глобални институции и те е, са обект на е, аудит е, на хора, които имат различни квалификации, но такива са нещата ние всъщност се стремим нагоре, не надолу. И ако има конструктивни предложения, естествено ще ги отчетем, но необходимо е да надградим над вече съществуващите постижения и да постигнем най-високото, което е постигнато в Европейския съюз. Последният ми коментар е във връзка с едно изказване, в което се говореше за одит, може би перефразирам, това не беше казано, че одитите са ефтини и че необходимо а, аудитните фирми да предоставят неодитни служби, за да се субсидира одита. А, това е много тревожно, защото от наша гледна точка а, а, аудитирането е независимо верифициране на финансовите декларации. Не би трябвало да се прибягва към по-лукративни консултантски услуги. Именно това е конфликта, който се опитваме да премахнем. Ние бихме искали да имаме независимо аудитиране, което да е независимо от всякакви търговски съображения. Председателят. Благодаря. В заключение докладчика господин Карим. Чемен, а... Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните добре обмислени коментари за изказаните мнения. Ясно е, че има много различни позиции. Чухме ги днес. Те варират между цялостна промяна на системите, които съществуват в момента и някакви леки козметични промени относно текста, който се предлага от докладчика. Няколко коментара по конкретни повдигнати въпроси. Първо казвам от господин Масип. Благодаря ви за любезните бележки. Говорихте за ролята на докладчик от името на парламента. Прав сте. Аз казвам и казах началото, че съм поел на плещите си този доклад от името на групата, защото докладът е насочен към моята група, но сега след като съм докладчик вече, аз съм докладчик от името на парламента. От предишни доклади, по които съм работил в парламента и в комисията, надявам се сте останали с убеждението, че аз работя по този начин. Надявам се, че вашия опит, който не е малък по темата, ще ми помогне. Винаги вашия принос е конструктивен и ще го очаквам. Господин Берлингер говори за разбиването на монопола, ако мога да цитирам монопола на четирите големи. Чухме тази теза. От друга страна чухме господин Бодо, който е за съвсем различен подход. Колегите вероятно знаят, че имаше много различни ентусиазирани ответни реакции, когато се разбра, че аз ще работя по този доклад. Искам да благодаря на колегата Александра Тайн за това толкова подробно представяне. Аз бих искал да се срещам с колеги както в рамките на работни групи, така и е, на четири очи за да разбера каква е общата позиция и отделната индивидуална позиция, очакванията за крайния текст. Естествено, че това е компромис и не всички ще са съвършено доволни в края, но моята роля като докладчик не е да удовлетворявам, а просто да имаме нормативен текст, който да се справи с леките измами, които се случват и да удовлетвори интересите на онези, които се ползват от одитните услуги. Още един коментар беше направен във връзка с това, което казах в началото. Аз бих искал да се използва новото звено за оценка на въздействията в Европейския парламент, отдела в тази връзка. Искам да разбера от вас, господин председател, не задължително днес, но на по-късен етап какво може да се направи тук. Отчитам всичко казано относно субсидиарността, държавите членки и опита, който имаме. Много можем да се получим от съществуващите практики в държавите членки, както когато става въпрос за приемане на тези практики, така и за това, което трябва да се избягва. И е много важно аз като докладчик да получа максимална представа за съществуващите практики. Комисията се опита да предприеме подобен подход, да събере на едно място съществуващите практики в Европейския съюз, да видим дали и аз ще успея да използвам това като основа за своята работа. Господин председател, днес не ми се иска да давам твърде големи подробности относно цялостната насоченост на моя доклад. Това е първи обмен на гледни точки. Ще имаме дебат по темата не само в рамките на комисията, но и извън комисията. Аз ще работя в атмосфера на пълна прозрачност. Още веднъж приветствам коментарите направени от комисията. Комисията каза, че те са готови да чуят позицията на нашата комисия и на нейните членове, независимо дали става въпрос за позиции, изразени чрез докладчика или в пряка връзка. Дори аз да не съм съгласен с позицията на колегите, ако те искат да я предадат на комисията, аз съм готов да бъда посредник, като основната идея тук е да стигнем до добър положителен резултат. И приключвам точно там, където започнах. Коментарите на господин Маси бяха много конструктивни по своята същност, но онова, което той каза относно това, че трябва да приключим там, откъдето започнахме с зелената книга, тук трябва да кажа, че нашата комисия е задължена да предприема една новаторска линия всеки път, когато ни се предоставя на вниманието някакво предложение. Би трябвало да оставим нормалните демократични процеси да текат безпрепятствено и да се надяваме, че накрая окончателният резултат ще бъде онова, което всички желаем. Благодаря. Благодаря. Комисията има пълно доверие в вас. Комисията прави предложения, говоря за Европейската комисия, парламента и съвета са със законодатели и взимат решението. Преминаваме към точка 7. Всъщност точка 7 ще остане след гласуването, тъй като сме заявили, че гласуването ще е в 10 часа. Преминаваме към точка 8. Господин Лехнер, искате ли да кажете нещо преди гласуването? Да, благодаря, господин председател. Преди да започнем гласуването, обърнете внимание на няколко печатни грешки. Искам да благодаря на колегите за последните две години и половина, в които работихме по тази толкова сложна тема. С комисията водихме обективни разговори, съдържателни. Същото беше и с съвета. Мисля, че в крайна сметка имаме един много добър текст. Той сега е одобрен. Би трябвало да го приемем и топката ще бъде в полето на съвета. Що се отнася до печатните грешки, в член 19б Казва се параграф 3, но това не е всъщност параграф 3. Третата точка е част от параграф 2, а параграф 4 ще стане параграф 3. В член 44 в текста на английски думата O е пропусната, значи трябва да бъде or ensure. На немски трябва да се каже ODA и накрая в член 53 b английският текст е напълно верен, но последната фраза на немски език не присъства. Трябва да се каже или в държавата членка, в която съответния орган се занимава с съответния проблем. Това са печатните грешки. Иначе текста мисля, че може да бъде подкрепен и това може да се приеме като регламент. Благодаря за тези коментари от технически характер. Ще ги отбележим в протокола и ще въведем съответните е, корекции. Господин Берлингер. Съвсем накратко искам да благодаря на колегата Лехнер най-сърдечно. Той работи с много голямо търпение, положи много усилия, демонстрира издръжливост, последователност по една тема, която предизвиква много емоции и успя да ни доведе до успешен край, въпреки разликите между различните държави членки. Нашата група ще гласува за Искаше ни се да имаме пълна подкрепа от страна на Великобритания и Ирландия за този текст. Надяваме се, че съвета ще отчете това наше искане. Време е да има първо четене, макар че текста не включва всички позиции на отделните държави членки. Така или иначе много е важно да стигнем до някакъв резултат и да продължим да работим неуморно, за да получим пълната подкрепа на Великобритания и Ирландия. Постигнатия резултат успява да обедини в едно много различни правни системи и това е от е, полза за Европа. Благодаря, господин Берлингер. От името на комисията искам да подкрепя казаното от вас, защото в последните ми 18 години като член на настоящата комисия това е едно от най-трудните досията. Нашата комисия е изключително благодарена на господин Лехнер за този прощален подарък, който ни оставя. Имаме консолидиран текст, Имаме три гласувания. Първо гласуваме по консолидирания текст. Кой е за, моля вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Един въздържал се, против няма. Имаме единодушно приемане. Сега ще гласуваме по предложението на комисията с направените изменения от наша страна. Моля, вдигнете ръка за, против, въздържали се, два гласа въздържали се, иначе резултата е същия. И сега законодателната резолюция. Трябва ли да гласуваме? Да. Кой е за? Против? Въздържали се? Същия е резултат. Много благодаря. Поздравление на господин Лехнер. 22 гласа за, 2 въздържали се, против няма. Така, сега преминаваме към една друга много трудна тема за така наречените сиротели произведения. Ако няма докладчика коментари, може да преминем към гласуване направо. Добре, госпожа Герингер. Благодаря, господин председател. Да, наистина минаха 6 месеца и много се радвам, че вече постигнахме един добър компромис. Повечето от е, бележките, които събрах, бяха включени. Имаше повече от 300 изменения, включително и становища на различните комисии. Аз съм много благодарна, особено на докладчиците в Сянка, на техните сътрудници, на техните политически съветници, особено на госпожа Ева Войтович, която много-много усилено работи. По компромисите, моля ви да подкрепите всички компромиси, защото си заслужават да бъдат подкрепени. Всяка дума е много внимателно преценявана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 Вчера всички политически групи подкрепяха. Много съжалявам, че НП отегли подкрепата си за компромисно изменение 20. Много съжаляваме. Аз не разбирам причината, поради което това беше направено. Апелирам към вас да подкрепите всички компромисни изменения, защото наистина това е едно съкровище, което не може да бъде използвано на този етап мащаб. И аз много се надявам, че най-сетне тези произведения ще могат да бъдат на разположение на читателите. Благодаря много на всички. Благодаря, госпожа Ниблер. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря от името на нашата група на, на докладчицата за работата и за постигане на компромис, за да може да се създаде една обща позиция на парламента. Нашата група има определен проблем, който сме обсъждали неколкократно. Това е по компромисно предложение 20 за член 7. Още от самото начало казахме, че искаме да слеем член 6 и член 7 да се, или да се заличи член 7. Вие се опитахте да а,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 пленарното заседание ще се опитаме да видим дали ще можем да приемем компромисното предложение. Имаме известен проблем с формулировката на компромис 20. Нашата група няма да може да приеме компромис 20, но ние подкрепяме всички и едно техническо предложение. Господин вносителя на предложение 55 помоли то да бъде и да бъде оттеглено. Мисля, че това е на страница 16 в списъка за гласуване. Благодаря. Председателят, благодаря. Да, наистина, 55 вече е оттеглено, поне в моя списък. И сега вече можем да преминем към гласуването. Първо изменение от Комисията по култура, изменение 22. Процедираме по нормалната процедура. Ня, а, искам, няма да споменавам а, въздържали се, ако иска някой да вземе, а, да, да гласува възраз, въз, въздържала се. Изменение 22 за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 7 за против въздържа, приема се. 23 пада. Компромисно изменение 8 не видях разликата в текста. Кой е за, против, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. Имко 17 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 11 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. 27 на Комисията по култура за, против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, против против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 111 на госпожа Тайн за, против. Нека да видим още веднъж за, против. Може би избързах. Добре, нека да гласуваме за. Кой е за? преброих 15 души. Против. явно се приема. 26 за, против, мисля, че се приема. 116 отново на госпожа Тайн за, против, приема се. Имко 20 за, против, приема се. Компромис 16 за, против, приема се. 122 за, против, приема се. Имко 123 тайн за, против, отхвърля се. Тридесет три на Комисията на културата, 32 всъщност, 32, 33 за, против, отхвърля се. 28 за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 133 на Енгстрем и Лихтенберг за, против, отхвърля се. 134 за, против, отхвърля се. 37 на Комисията по култура. 37 за, против, отхвърля се. Не пада, защото предишното не беше прието. 135 за, против, отхвърля се. 136 за, против, отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 32 за, против. Моля, гласувайте кой е за. Отново. Преброих 11 против. Отхвърля се. Добре. Това беше 32. Имко 26. Кой е за? Против. Отхвърля се. 137. За. Против. Отхвърля се. 138 Гало Борис за против приема се 141 Нибър Виланд за против приема се 33 за против приема се Компромис 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 41 за, против, отхвърля се. Имко 29 за, против, Приема се. Имко 30 за. Против. Отхвърля се. Имко 31 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 20 за. Против. Отхвърля се. 148 на Гало и Борис. Всъщност не трябва да се върнем на компромис 20. Кой е за? Компромис 20. 12. Преброих против. Отхвърля се. Преминаваме към 148. Кой е за? Против. Отново нека да преброим. 148 за. Моля ясно вдигайте ръце. Преброих 13. Против. Приема се с 13 на 11. Сега преминаваме към изменението, предложено от Комисията по култура 50. Гласуваме 50. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 21. Кой е за? Против? Приема се. Имко 36 за, против, приема се. 161 на Гало Борис за, против, Сто шестдесет едно, моля, кой е за? 13. 13 ли бяха? Нека още веднъж, моля, дигнете ръце. Кой е за? 11. Против. Да, секретарията правилно преброи. Аз преброи грешно, отхвърля се. 162, кой е за? Против, приема се. 51 на Комисията по култура за, против, приема се. Култура 52 за, против, Отхвърля се. 42 на докладчик за против. Приема се. Сега преминаваме към три на докладчика за против приема се. Енстром Лихтенбергер, кой е за? против, приема се. Номер едно на Комисията по култура за Секретарията е прав. 167 за, против, отхвърля се изменение на Комисията на култура е, е, по култура едно за Имко а, за против отхвърля се сега преминаваме най-сетне към изменението, предложено от Комисията по култура 1. За против приема се. Изменение 2. За против отхвърля се. Изменение 1 на докладчика за против приема се. Компромисно изменение 1 за против приема се. Изменени 51 за, против, приема се. Имко 2, кой е за, против. Мисля, че е прието. 6 на Комисията по култура за против, отхвърля се. 7 на същата комисия за против, отхвърля се. Изменение 4 на докладчика за против, отхвърля се. Изменението на Комисията по култура 8 за против, отхвърля се. Изменение 5 за против, Приема се. 10 за, против, приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за, против, приема се. Изменение 59 за, против, отхвърля се. 12 на Комисията по култура за, против, отхвърля се. Изменение 7 на докладчика за, против. Приема се. 6. се пада. Изменение 8 за, против. Приема се. Сега преминаваме към 63 на госпожа Тайн за, против. Приема се. Имко 7 за. Против. Приема се. Извинявайте, отхвърля се. Шестдесет и четири на мантер за, против, Отхвърля се. Имко 8 за, против, отхвърля се. 9 на докладчика за, против, приема се. 66 на тайн за, против, Преминаваме към 16 за, против, отхвърля се. След това компромисно изменение 3. Кой е за, против, приема се. Мисля, че 71. Е, Следващото Галаборис за, против. Нека да проверим. Отново вдигнете ръка. Галоборис 71 за. 13. Кой е против? Приема се. Независимо от това дали аз броя или секретарията, резултата е един и същи. Това беше 71. Сега преминаваме към компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 14 на докладчика за, против, приема се. Имко 12 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. Преминаваме към 81 на Гало Борис за, против, приема се. Осемдесет и три за, против, приема се. 45 на докладчика. Коза е за? Против. Приема се. 46 пак на докладчика за. Против. Приема се. След това 168 на Карин за. Против. Мисля, че се приема. Нека да проверим, ако искате. Отново 168. Кой е за? Явно мнозинство. Преминаваме към 47 на докладчика за против. Приема се. 54 на Комисията по култура за против. Отхвърля се. 55 за, против, отхвърля се. 48 на докладчика за, против, приема се. 169 Гало за, против, приема се. Изменение 70 Гало за, против, въздържали се. Сега предложението на комисията с измененията като цяло за, против, приема се. Проекто законодателната резолюция за, против, приема се. Забравих всъщност да попитам има ли въздържали се. Няма. Така че поздравления за докладчика. So, dann haben wir als nächstes den Bericht des Kollegen Боду. И сега доклада на господин Боду. Господин докладчик, искате ли да вземете отношение? Не. Госпожа Регнер. Аз само за протокола бих искала да подчертая, че съм леко раздразнена. Раздразнена съм от а, компромисите. Защо? Се питате. Защото вчера просто не можахме да го дообсъдим. Аз обаче продължавам да съм с впечатлението, че голяма част от компромисите не са включени всички онези подробности, по които толкова много труд си дадохме да работим. Поне това е моето виждане. Смятам, че нашето становище не е застъпено и искам да се запише в протокола, че според мен измененията не са, не отразяват или не отразяват изцяло нашето становище. Благодаря. Благодаря, минаваме, казва председателя, към гласуване. Изменение номер едно. За, против, отхвърля се. Две на Регнер. За, против, отхвърля се. 12. За, против. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 1. Приема се. МПЛ 1. Против. За. Против, извинете. Приема се. МПЛ 2. За. Против. Приема се. Емпел 5. За. Против. Отхвърля се. Екон 3. За. Против. Емпл. Комисията по трудва заедост. За. Против. Приема се. Шесто изменение. За. Против.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 Екон 7. Против. За, извинете. Против. Отпада. 13. За. Против. Приема се. 20 на Борис. За. Против. Приема се. Емпел, съкратено Комисията по заетост. За. Против. Приема се. Осмо. Отпада. Компромисно изменение номер 4 за. Против. Приема се. Пето компромисно изменение за. Против. Приема се. 27. Регнер за. Против. Отхвърля се. Емпел. Заетост 14. Отхвърля се. 32 Егмар за. Против. Приема се. Имко 17 не се гласува. 23 на Густавсън за. А, извинете, поправя се. 33 на Густавсън за. Против. Приема се. 34 на Густавсън за, против, отхвърля се. 36 на Регнер за, против, отхвърля се. 37 на Хекмар за, против, 35-то Макарти отпада. Компромисно изменение номер 6 за, против, Приема се. Минаваме Екон сега 21 за, против, отхвърля се. 41 на Регнер за, против, отхвърля се. И 38 за, против, отхвърля се. Емпл 18 за, против, приема се. Компромисно изменение номер 7 за. Против. Приема се. И така. Продължаваме с 47 за. Против. Отхвърля се. Емпел 20 за. Против. Приема се. 49 за. Против. Приема се. 48. Лихтенберг за. Против. Приема се. 21. За. Против. Приема се. 50 на Регнер за. Против. Отхвърля се. 51 Хегмер за. Против. Приема се. 52 отпада. Следващите и те, всъщност, извинете, поправи се председателя 52. Гласуваме за, против. Извинете, момент. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. И сега следва пето на Лихтенберг. За, против. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 8. За, против. Приема се. Минаваме към имко 13. За, против, приема се. Екон 17 за, против, за момент само въздържали си има ли? Имаше въздържали се, но въпреки тях се приема. 56-то изменение на Боус за, против, отхвърля се. Изменение, компромисно изменение номер 9. За, против, приема се. 61. Регнер. За, против, отхвърля се. 60. Стоянов. За, против, приема се. 10. Изменение, компромисно изменение номер 10. За, против, приема се. 64 Регнер за. Против. Отхвърля се. 64, 65 Стоянов за. Против. Приема се. Екон 12 за. Против. Екон 12 ми пише на мен. Да, него го гласуваме. Пак го гласуваме, ако обичате. Кой е за? Против? Отхвърля се. 67. Регнер. За? Против? Отхвърля се. 68. Хокмар. За? Против? Трябва да броим. 68. Преброяваме. Против? Мнозинството е за. Приема се, значи. Девето на Вакер за. Против. Приема се. Десето на Вакер за. Против. Приема се. Еднакви са. Да, сега разбирам за какво става дума. Екон 8. Сега гласуваме Екон 8. Кой е за? Против? Отхвърля се. И така, минаваме сега към Екон 11. За? Против? Приема се. Минаваме към гласуване на целия доклад. Кой е за? Трябва да преброим. Броим. Кой е сега за? Да вдигне ръка. За доклада. Okay, 14, 14 са преброили от секретарята. Ако обичате, пак да проверим за всеки случай за. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich zähle 15. Ja, mitgezählt. 15 сякаш. Сега кой е против? 9. 9 са против. 14 на 9. Въздържали се? Няма. Няма. Така или иначе, мнозинството бе ясно на чия страна беше. Благодарности на господин Будо. И така, имаме още няколко гласувания за делегираните актове на нашата комисия, делегирани за становище на нашата комисия. Проучихме и двата. Няма възражения, освен ако аз не знам и има, ако е така някой да ми каже. Регламентът, който изменя регламента 1569 от 2007 година за, против. Благодаря. Минаваме към следващия регламент 809 от 2004 година. Кой е за, против, въздържали се и това се решава, след което преминаваме към преработките. Господин Лопес е болен, така че помоли всъщност преди да започнем да му пожелаем скорошно възстановяване и бързо да дойде отново сред нас, така че сега вече <laughs> преминавам по същество от негово име за методи и процедури за предоставяне на традиционни собствени ресурси и собствени ресурси на база БНД. Кой е за? Против? Въздържали се? Чудесно. Минаваме към следващата преработка, която е свързана с пазари на финансови инструменти, отмяна на директива 2004-39. Кой е за? Против? Въздържали се? Чудесно. Така. Вземаме такова решение. Минаваме към 15-то. Обща система на данъчно облагане на плащанията по лихви, авторски и лицензионни права и така нататък. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И накрая последното да, да, има госпожо Лихтемар, имате думата. Да, по същия въпрос и аз искам да кажа, че в Комисията по транспорт проучваме в момента, работим по нов регламент за въздушните слотове. Защо сега изведнъж гласуваме преработка? Сигурно има някаква логика, аз не я разбирам, просто отбелязвам, че е любопитно да действаме по този начин и затова искам в протокола да се отрази това, че съм озадачена от факта, че приемаме преработка в същото време, в което се подготвя ново предложение на Комисията по транспорт. Благодаря, каза председателя. Знам и това сме го говорили неведнъж. Просто единствено трябва да потвърдим дали докладчика е в течение и ако не друго, поне да гласуваме следващия път, а не сега. Затова отпада въпросната точка, 16-та, която щяхме да гласуваме. И минаваме към господин Лехнер, за да ни обясни за правната основа. Да, благодаря. Това е предложение за директива на съвета и парламента за фонда за бежанци и и 8 и 80 член от договора представляват правната основа. По наше мнение, по мнението на нашата правна служба, 78 член е по-подходящ, тъй като не оставя място за никакви съмнения. Ако се включи член 80 пък, тогава няма да има пълно покритие. Естествено, би могло да се, член 80 би могло да се използва като вторична правна основа, но ако не вземем решение, може да остане висящо. Ясното е, потвърденото от всички е член 78 за правна основа. Няма място за повече съмнения. Това е крайното становище. 78 член. Госпожа Викстрюм. Благодаря. Работя по това досие в другата ми комисия, където съм пълноправен член. Комисията Либе. Процесът е много дълъг, проблемен. Най-накрая имаме споразумение. Единственият нерешен въпрос са правните основания. Парламента и съвета имат различно тълкование тук. Член 80 наистина е член, на който се позовава комисията Либе Например, когато става въпрос за преработката на Дъблин 2. Член 80 е концентрирана върху солидарността и е проблем да имаме текст в прембилната част. Освен това, се казва, че този а, текст не трябва да а, пренебрегва възможността член 80 да се използва по други досиета за в бъдеще. Но тъй като в момента се опитваме да проявим конструктивизъм, за да се освободят средства по фондовете, е изключително важно да гласуваме в комисията Либе през март, след това трябва да преминем към пленарна сесия, затова днес не можем да отлагаме въпрос. Аз предлагам да заличим последните два параграфа на страница 5 и параграф 2.1 на страница 6. Можем да приемем и е допустимо да имаме член 80 в преамбилната част. Декларациите на различните институции, включително и на парламента, показват, че е трудно да се заличи член 80 е, в духа на компромиса. Е, това показва, че същността на член 80 може да окаже негативно въздействие върху политиките на Европейския съюз в политиката на обежище. Освен това, това ще е противоречие с декларацията на комисията, а парламентът е приключил преговорите, така че ще е изключително важно да се избягва формулировка в становището на Юри, е, която да се споменава е, в която да се споменава член 80 като правно основание, но той може да се споменава в други е, случаи. Така че аз предлагам да се залечат двата параграфа на страница 5 и параграфа на страница 6, където се говори за член 80 като правно основание, тъй като целта е да сме конструктивни. Общо взето, май искахте да кажете, че подкрепяте предложението на господин Лехнер, ако съм разбрал правилно. Той каза, че 80 трябва да се заличи. Заповядайте. В този смисъл 80 и трябва да се заличи, но трябва да сме много предпазливи, когато правим такива заличавания. Този член може да се използва в други отношения, но не като правни основания, защото в комисията Юри трябва да може да го използваме в други случаи. Това е, е проблема на Комисията по права и граждански свободи, така ли? Комисията Либе може да включи в своите прембилни точки онова, което иска, но ние искаме да видим какви са правните основания. Ако искате да се промени текста на доклада, то трябва да направите нещо друго. Ние просто питаме какво е правното основание. Вие предлагате да се излечи 80. Има няколко оратора. Благодаря. Аз предлагам следното. Може би трябва да отложим гласуването за правното основание, защото виждам, че има много елементи, които не са ясни. Информацията ни беше предоставена много късно, с нощи. Така че за мен този въпрос е твърде важен, за да може е, да се взима решение днес без анализ. Секретарията изпрати едно писмо на 28 февруари. Аз го получих късно с нощи, така че нямах достатъчно време да проуча текста. Аз съм докладчик в сянка за правното основание. Не можем да предприемаме такова прибързано решение, особено когато има неяснота. Не трябва да работим по този начин. Получаваме писмо по късни доби и утре сутринта се очаква да гласуваме. Госпожа Викстрем казва, че има проблем поради гласуването в Комисията по права и свободи. Това става всъщност много често. Текстове идват в последния момент. Това се случва и в Страсбург. Господин Тавареш, благодаря. Благодаря на комисията Юри за това, че обсъжда този проблем. Благодаря на докладчика Лехнер. Аз съм съгласен с неговата позиция. Ще се опитам да съм максимално кратък, тъй като колегата Викстрюм вече заяви, че работим по този доклад вече два години. Става, две години. Става въпрос за промяна в а, а, фонда за бежанците. Тези промени няма да се приемат до края на март. Ако ние не приемем този текст, съответно няма да се публикуват през април в официалния вестник на Европейския съюз. Ще загубим една година и половина на средства, които могат да бъдат отпуснати. Така че поставяме на сериозен риск цялата система. Член 80 беше в допълнение към правните основания, защото тук обсъждаме модификация на, члено на средствата, които са отпуснати за държавите членки. Тук става въпрос за пряката солидарност между държавите членки според нас. Но съвета не се съгласи и ние решихме да се откажем, откажем от член 80 по това досие. Единственият проблем, за който спомена и госпожа Викстрем, е, че бележката на Юри по това досие, в където се дава отговор на Либе, като че ли излиза малко извън въпроса, който ни е поставен. И там се казва, че член 80 никога не може да бъде правно основание. Институциите са в несъгласие по този въпрос. Комисията не само, че не приема тази позиция, но ще добави декларация към нашето решение, в която се казва, че член 80 ще се използва в бъдеще. Нашите правни служби също активно обмислят въпроса, но не са приключили своята работа. Какво може да се направи? В духа на компромиса постигнат със съвета, нека да се откажем от член 80 по това досие и да се въздържаме от взимането на решение в момента относно член 80 за бъдеще, за да не си завързваме ръцете относно това каква може да е нашата стратегия за бъдеще. Четирима души искат думата, но нещата са много ясни. Господин Лехнер препоръчва да се залечи член 80. Тук няма да гласуваме. Тази бележка просто подпомага групата и докладчика. Дали ще има един параграф повече или по-малко, няма разлика. Член 80 просто ще бъде заречен като правно основание. Комисията в своя доклад е напълно свободна да включва всичко. Ако искате да включите 80 в преамбилна точка, може да го направите. Нищо не ви пречи. Просто отбелязвам, че има искане от страна на госпожа Одингер да отложим това гласуване. Чухме, че това не е възможно. Аз предлагам да гласувам по предложението Лехне. Правилно ли съм разбрал госпожа Викстрем? Точно така. Нека да преминем към гласуването. Трябва да вземем решение днес. Госпожа Лихтенберге. Е, съвсем накратко. Важно е комисията по правни въпроси да вземе това решение, защото не искаме да е, предрешаваме това, което се случва в е, други комисии. Забравих да ви кажа, изказва се господин Тавареш, че аз съм доклад по това досие в друга комисия. Всъщност, единственият проблем с документите е, че те могат да поставят е, на риск нашата стратегия в тристранния диалог. Така че аз подкрепям решението относно член 80. Бележките могат да се използват от други институции, за да се покаже, че нашето решение е взето. Не може обаче да се казва, че никога няма да използваме член 80. Това е твърде прибързано. Добре. Всичко е ясно. Сега ще гласуваме по въпроса на господин Лехнер. Значи, кой е за, против, въздържали се, много въздържали се. Значи, приема се. Нека да видим сега дали правилно съм разбрал. Това е края на гласуването и стигаме до точка 7 на докладчика Берлингер. Cari come voi ricordate... Уважаеми колеги, както си спомняте, Комисията по правните въпроси през юли 2010 година създаде е, група по административното право в Европейския съюз. Инструкциите бяха да се актуализира сегашното законодателство. Работната група работи, стигна до редица заключения и днес тук Нашата задача е да предложим на Комисията по правните въпроси една конкретна процедура. Бих желал да съсредоточим дебата връзка с административното право на Европейския съюз, това, което е създадено от органите, институциите, ведомствата, агенциите на Европейския съюз. Следователно, а, онова, което съществуваше преди, онова, което е валидно за отделни сектори, се изключва. През годините трябва да отчетем, че Европейския съюз разработи редица различни форми на административни процедури, които могат да приемат форма на закон или на подзаконови актове, така че всички дейности в тази сфера изграждат не особено последователно един огромен обем от дейности. На Европейския съюз вече има административни дейности, които са доста мащабни. Има някои правни основания за своята работа. Значи вече можем да говорим за европейско административно право. Това европейско административно право не е изцяло вътрешно последователно. И най-вече позицията на гражданина, защитавайки процедурните, процесуалните си права, е доста слаба. Начина по който се изгражда административното право, създаде потен... Е, значителен потенциален дисбаланс между гражданите и европейската администрация, което всъщност на практика е, придобива едни свръхправомощия. Така че съществува един функционален недостатък в онова, което се създава. Също така няма конкретна защита на правата на гражданите. И какво предлагаме? Е, предвид е, онова, което вече е създадено. Нашата работна група проведе известни проучвания, изслушвания, като идеята е вече ви я предлагам като официална процедура нашата комисия да изиска план, законодателна инициатива на Европа за една единна система на административно право, която да бъде задължителна за всички институции на Европейския съюз. Сега вече има а точната правна база, правните основания в член 298 на Лисабонския договор – за, а, договор за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 41 на Хартата по правата на човека. За първи път се предвижда необходимостта от ефективно административно право на Европейския съюз. И това, което ние предлагаме, е да се съсредоточим на а, административните процедури, върху административните процедури, защото гражданите се нуждаят от сигурност. Те би трябвало да бъдат защитени, за да имат минимални гаранции за сигурност. Е, значи, тези изисквания са важна предпоставка и те могат да ни дадат възможност на европейско равнище да разработим правната култура и съответните условия, за да може да имаме една добре работеща администрация. Разбира се, това ще се направи чрез правната защита чрез редица подзаконови мерки, които би трябвало да придружават дейностите, определени от законодателните процедури. В нашите заседания вече установихме, че можем да направим това предложение. Разбирам, че е трудно предложение, защото Европейския съюз с неохота приема общи а, закони а, и този частичен подход ни доведе до адми... европейско административно право, което е доста непоследователно и е, се запитваме дали правата са защитени. И макар, че това е инициатива, е, някои от нас бях, гледаха на въпрос доста неохотно, но смятаме, че вече е дошло времето да се приемат общи административни процедури. Мога да ви разкажа за личния си опит. Беше прият един важен закон в Италия, и ни отне 40 години да изготвим този доклад. Не казвам, че този закон ще а, отнеме 40 години, за да бъде изготвен, но това, което искам да кажа, че материала, с който разполагаме, би трябвало да ни позволи да направим а, крачка напред. В доклада се говори за правомощите на Европейския съюз в сферата на административното право. Това би трябвало да ни даде възможност да приемем законодателни инициативи и е, Европейската комисия да подава такива инициативи. Мина време, комисията обаче не излезе с такива единици и какво, е, е инициативи. И какво ще направим? Ние настояваме пред комисията, потикваме да направи предложения парламентарното, водещата роля на парламента позволява да направим това. Мисля, че ние трябва да поемем инициативата и а, да помолим Европейската комисия да направи това, което е нейно задължение. Госпожа Викстром, благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Белингуер, за а, вашето изложение и за добрата работа по този по, по, тази, по този документ. Лисабонският договор ни а, дава възможност да се създаде обща административна процедура, която да бъде задължителна на Европейския институт на базата на член 298 на Лисабонския договор. Това включва агенциите, различните органи. Аз мисля, че това е много интересна работа, задача, едно предизвикателство. Всички ние можем да бъдем амбициозни, да правим творчество. Необходимо е да се създаде една защитна мрежа, гаранции за гражданите и за бизнеса в Европа. А, не беше лесно да се работи по административното право на Европейския съюз. Не е нужно да работим 40 години, за да постигнем а, резултат, но административните процедури са разпокъсани. На нас ни е необходимо модерна, ефективна и прозрачна система на управление в бъдещите десетилетия. Нашите институции се разраснаха с течение на годините и се оказаха много приспособими. И мисля, че е време вече да започнем да консолидираме и да упростяваме нашата процедура, за да може Европейски съюз да бъде достъпен и разбираем и за гражданите, и за бизнеса. Аз с, с удоволствие ще работя с господин Берлингуер и с другите колеги, като докладчик в сянка. Всички ние ще бъдем много а, конструктивни. Благодаря. Благодаря. Смятам, че днес е кулминация. Ден на кулминация. Приехме важен документ по време на предишния мандат. Вече започнахме обсъждане, защото въпросът е наистина от жизнена важност, не само за нас, а и за гражданите. Това е толкова важен въпрос, за всички, защото просто става дума за удостоверение за унаследяване. Да се надяваме, че няма да изпаднем в примера на Италия, който посочи колегата Берлингер за 40 години, които са нужни за да влезе в сила едно законодателство. Законодателството представлява интерес и за администрацията, и за гражданите и искам да подчертая, че тук дебата трябва да бъде по-задълбочен. Трябва да излезем с едно добре обмислено административно предложение, което да обслужва гражданите. Наистина гражданите се затрудняват. Не знаят точно към кого и как да се обърнат, когато имат нужда от европейските институции през следващите седмици и месеци, в зависимост от календара. Надявам се, че ще започнем вече работа. Благодаря. Госпожа Тайм. Благодаря. И аз започвам малко с спомени. Отдавна работя в тази работна група и още от самото начало всъщност бях обзета малко от скептицизъм. Господин Берлингер вече каза, че той самият се е колебал много дали да приложи принципа на задължителността с оглед пък на субсидиарността от друга страна. След това с течение на времето в работната група започнахме да разбираме, че тази процедура, този процес обхваща много области от живота на гражданите. Много граждани не знаят просто на къде да тръгнат, към кого да се обърнат. Когато намерят към кого да се обърнат, нямат ясно определен събеседник или служител, който да ги обслужва. В германското право раздаване има юридическа фигура, наречена предварителен съветник, предварителна ориентация. Това тук го няма, а, тъй, а би могло да ни спести, включително и материални средства. Такава една фигура на предварителен ориентатор съществува в други области, но точно в е, отношенията с гражданите не съществува, защото се смята, че би било скъпо. Ето за това за момента няма никакъв ориентир, който могат да следват гражданите в е, европейските, когато имат вземане-даване с европейските административни структури. Има нужда, с други думи, от яснота, от едно ясно процесуално право. Не частично, не сектантско, а общо и хомогенизирано, еднородно. Очевидно това е огромна задача защото процесуалното право е област, която е изключително различна в една държава членка спрямо друга. Така че трябва да решим откъде да тръгнем, какъв да бъде изходният материал, какво може да си вземем като полука от някои държави членки, където това е разрешено особено удачно. Така, бихме могли просто да направим нещо като справочник на решенията, които са взети в една държава членка. Така, гражданинът ще има нещо като пътеводител за това, по кой път трябва да тръгне, когато се намира на кръстопът. Същото, разбира се, може да се прилага и за, и за юристите, които го обслужват. Благодаря казва госпожа Лихтенбергер. Благодаря на първо място за усилията положени от колегата Берлингер. Наистина, много се е постарал. Това, това засяга всички ни. Всички ние сме граждани на Европейския съюз. И тук на първо място трябва да се стремим към предсказуемост. Човек трябва да знае, на къде би могло да тръгне неговото дело или неговия въпрос, да знае към кого да се обърне, след колко време може да очаква отговор и прочие и прочие. За момента процедурите такива, каквито са, са напълно непроницаеми, мъгливи. За това трябва да нанесем поправки. Поправки, които да внесат яснота. И това ще има дивиденти, ще има дивиденти, защото европейските граждани ще бъдат нещо като съзидатели на европейския дом. Ще участват в неговото изграждане. А в момента какво се случва? В момента те се сблъскват с една непробиваема стена от изисквания, които са неразбираеми и неизпълними. Ето това е препятствие, меко казано, което му отнема на човек всякакво желание да участва в какъвто и да било европейски проект. Контактите между гражданите и институциите са жизнено важни. Затова трябва да намерим начин да направим така, щото те да текат по едно предсказуемо русло, да има връзка, канал между нас и тях. Юридическите бази, правните основи, процедурите в различните държави членки са различни и това е логично. В някои държави членки гражданите очакват европейските процедури, административни процедури да бъдат същите като у дома. И когато открият, че това не е така, ужасно се разочароват. Така или иначе обаче, създаването на този предсказуем контекст от друга страна създава правна сигурност. И ние като народни избраници сме призвани именно да улесняваме контакта между гражданите и институциите. Това поне смятам аз за е, свое призвание и, в този, и по, този въпро... по този въпрос съм работила откакто съм политик. Яснота, предсказуемост на процедурите. Смисъл да има в тях. Друго нещо, което искам да подчертая. Ако, ако хвърлим отново поетата ръкавица към държавите членки и ги подтикнем към изпълнение на процедурите, такива каквито са те в момента, ясно ще разберем, че до никъде няма да стигнем. По-точно, по-скоро обратното. Резултатът би бил, меко казано, отрицателен и би отблъскнал гражданите или пък операторите, ако става дума за професионалисти. Те просто биха предпочели да не оперират на един толкова сложен единен вътрешен пазар. Затова подчертавам, че нещата са назрели, трябва спешно да действаме, спешно не значи прибързано. Лека по лека, стъпка по стъпка, но без да спираме. Защото ако не тръгнем на такова едно хомогенизиране, нещата ще се влушат повече. Благодаря. Тантисимо gli interventi dei colleghi che hanno mostrato consenso. Господин Берлинге, много съм благодарен на колегите за предложените идеи. Виждам, че те като цяло ме подкрепят. Както каза госпожа Тайн, не винаги имаме консенсус относно това, което искаме да направим. Ако чуете сега критиките на европейските граждани към Европейския съюз в момента, ще видите, че най-честата критика е, че процедурите са много сложни и има много труден достъп. Има европейска администрация, която се счита за много отдалечена, не само от гледна точка на географията, но и от абстрактна гледна точка. Това смятат хората. Така че трябва да имаме прозрачни, упростени, предсказуеми процедури. Знам, че упростяването се споменава постоянно, всеки ден, винаги има призиви за него, но не винаги то се постига. Ако погледнете приноса на експертите и на членовете на администрацията, ще видите, че би било най-добре да се стигне до споразумение между двете страни и най-вече от наше име като избрани представители. Ние бихме могли по този начин да допринесем за историята на Обединена Европа, е, което обикновено е, е задача на комисията. Комисията прави чудеса понякога. Сега обаче ние се опитваме да приближим комисията до хората. Това е основната цел на тази упростена процедура. Така че призоваваме комисията да се присъедини към тази цел, да предложи законодателна инициатива, пък ние ще свършим онова, което се очаква от нас. Благодаря, колега Берлингер. Няма да ви е лесно. А сега идва време за една също толкова нелесна точка. Доклада на госпожа Род Берент относно регламента за изменение на правилника за длъжностите лица на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Значи, имаме един кратък и един дълъг дебат по тази тема в комисията. На последното заседание аз очертах проблема, казах какво смятам за реформата. От 17 февруари моят доклад е на разположение – В светлината на разискванията е, от последния път съм внесла 18 изменения, които искам да ви представя съвсем накратко. От 1 до 4. Там се говори за преамбилните точки. И се обяснява защо в Европейския съюз имаме нужда от публична администрация от високо качество. Казваме, че тези служители трябва да са независими, да са многоезични, да са от всички държави членки на Европейския съюз. В изменение 3 се казва, че работното време трябва да се приведе в съответствие с а, това, което се прилага в държавната администрация на държавите членки. Моята формулировка тук е пределно ясна. Изменение 4. Тук изтъквам, че при изготвянето на делегираните актове и при подготовката им комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на всички документи на парламента и съвета. Същинската част на текста започва с изменение 5. Тук се казва онова, което аз споменах последния път. Става въпрос за определението на хората с увреждания – Това определение сега идва от споразумението на ООН относно правата на хората с увреждания, така че тук имаме сходство с съществуващия правен текст. Освен това, изменение 6, тук давам възможност институциите да улеснят възможността за работа на хората с увреждания. Дори да е имало пречки пред кариерата на хората, тяхната бъдеща кариера в институциите не трябва да бъде възпрепятствана от техния недък или увреждане. Изменение 7. Предлагам да се заличи позоваването на многогодишната финансова рамка. Това го обясних предния път все още съм убедена, че е погрешно в регламент относно правата на административните служители да се обвързват нещата с многогодишната финансова рамка. Ако институциите искат да пестят средства, то това трябва да се направи в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка. Но, след като имаме бюджетен ред и конкретна сума, естествено парламента участва като със законодател тук, институциите ще трябва да решават как да правят съответните спестявания. Предложението на комисията беше погрешно, когато става въпрос за текста за многогодишната финансова рамка. Парламента е суверенна институция, комисията обаче не прие моята позиция и настоява. Надявам се, че комисията ще признае, че това е възможност да се внесе малко по-голяма доза разум тук. Изменение 8. новата категория АСТ наклона на черта СЦ. Обясних това предния път. Предложението на комисията в момента казва, че за специални административни задължения или за секретарски задължения трябва да има нова категория. Ще се върна на този въпрос малко по-късно. Комисията тук приема, че за бъдеще ще има три конкретни категории АСТ, АСТ в преход и АСЦ. Дали това е добре за опростяването, не съм сигурна. Комисията ще трябва да реши. Това е по изменение 7. Изменение 8 следя тук създаването на тази нова категория, макар че това не ми се нрави, но така или иначе следвам това предложение. Аз мисля, че най-добре е този текст да се заличи обаче. Всъщност, Единственото нещо, което съм направила е, че съм започнала една категория по-високо, т.е. първоначалната заплата ще бъде малко по-висока. Сега, относно спестяванията. Знаете, че реформата от 2004 година доведе до спестяване на 3 милиарда до 2020 година се очаква тази стара реформа да спести още 5 милиарда. Значи реформата от 2004 се очаква да спести 8 милиарда до 2020 година. Предложението на комисията говори за милиард и половина допълнителни спестявания до 2020 година и след това ще има допълнителни спестявания в дългосрочен план, но нещата не са ясни, защото ще трябва да има допълнителни промени в регламента за служителите. Тези изчислени спестявания, милиард и половина евро, се свеждат, ако се направи разбивка, до едно намаляване на персонала, значи 900 милиона ще се спестят от е, намаляване на броя на персонала. Ако а, е, трябва да цитирам, говорим за тривиални неща по отношение на европейския бюджет. Без всякаква доза ирония обаче искам да ви кажа, най-сериозно ви казвам, че искам да ви спра в вашия опит да направите малки спестявания 120-150 милиона примерно в рамките на 15-16 години на гърба на най-дребните риби в администрацията. Между другото, 90% жени имаме тук в парламента няма как да получите подкрепа за едно такова предложение. Казвам още веднъж на колегите от комисията, че очаквам, когато приемете окончателната си позиция, да отчетете моето мнение. И искам да ви кажа, че няма да ви считам за незапознати по темата. Връщам се към тази нова категория е изменение 8. Новата категория, която въвеждам. Значи, SC1 я поставям една стъпка по-нагоре. Това означава, тук някъде беше документа. В момента не мога да го намеря. Това е страница 12 на моят доклад. И така, първото ми изменение. Първа стъпка SC1 премахвам първата стъпка на комисията и поставам СЦ1 една стъпка по-нависоко. Същото въжи и за СЦ6. Когато говорим за жена, живеща в Брюксел, освен това самотна майка, евентуално, как ще се справи тя с 2160 евро? 2160 евро Помислете си, като си има предвид какви са разходите за живот и за наймане на жилище. Става въпрос за високо квалифициран многоязичен персонал, който отразява географското равновесие. Ще получим ли такъв персонал от всички държави членки с такива нива на плащане, аз мисля, че ще получим такъв персонал само от 2-3 държави. Отново по изменение 8. Изменение 8 казвам, че заедно с категориите СЦ, институциите ще трябва да могат да решават в кои категории да ги поставят. С други думи, ще може да се изглеждат групи между сц 1 и сц 3 както става с групите АСТ и АД. Допълнителна дискриминация към СЦ категорията ще бъде нещо позорно. Не само, че ги поставяте тези хора ниско в стълбицата на заплащането, но и по никакъв начин не им давате гъвкавост относно опита им. А това е нормално и се прави, когато имаме АСТ и АД категории. Изменение 11. Аз ще се върна по-късно на 9 и 10. Значи изменение 11. Имаме заплатите сега. Започваме с SC0, което трябва всъщност да е SC1. Отново говоря за географското равновесие, за неравностойното положение на жените. Изменение 12. Тук казвам, че парламентарните разпоредители трябва също да се включат в групата СЦ. Парламентарните разпоредители бяха споменати само в бележка под линия, а те са важни за нас. Сега включвам този текст в корпуса. Това е важно. Тази група е съществена. Връщам се сега към изменение 9. Тук придавам конкретен характер на предложението на комисията. Значи служители в степен АСТ е 9 могат да бъдат повишавани само в съответствие с процедурата по член 4 и член 29, параграф 1 в степен АС-10. Комисията не беше ясна тук. Изменение 10. Гъвкавото работно време. Миналия път обясних надълго и на широко, че трябва да има възможност за гъвкаво работно време и институциите ще трябва да приложат една такава разпоредба. Парламент е в началото на една пилотна процедура, но това е като цяло е установена практика. Регламента за работното време трябва да отчита модерния характер на, на, на персонала и въобще на наемането на персонал. Освен това, смятам, че на едно ниво от кариерата нататък е, не трябва да е възможно да се използва тази гъвкавост за получаване на два допълнителни дни за отпуск. Комисията в своя текст казва, че менеджерските длъжности, хората на тези длъжности няма да могат да правят това. Аз не смятам, че който и да било трябва да се наказва защото просто има менеджерски отговорности на ниво АД9. А другите лица, категория АД12, които са съветници, например, и нямат управителска функция, могат да получават такава допълнителна вакансия или отпуск. По отношение на АСТ имаме хора с много голяма отговорност. Аз мисля, че разпоредбите за предоставянето на отпуск трябва да се променят тук. Системата на гъвкавото работно време е добра. И смятаме какво може да се предвиди като компенсация в дългосрочен план. Затова в изменение 10 казвам, че всеки от АСТ 9 или АД9 нагоре, не може да получава цели или половин работни дни за компенсиране. Значи трябва да има някаква компенсация, но не може да има два допълнителни дни за отпуск на месец. Надявам се, че ще получа подкрепата на членовете на персонала. Защото аз мятам, че нагоре от АСТ 9 и АД9 тази разпоредба си е достатъчно щедра. По изменения 13, 14 и 15. Тук говоря за асистентите в преходно положение. Става въпрос за всички видове асистенти, които след 1 май 2004 година са се присъединили към а, службите. Значи сега имаме AST и AST в а, преход. Защо това е необходимо? Чухме много умни обяснения от страна на комисията, само дето аз още не съм ги разбрала съвсем. Изменения 13, 14 и 15. Какво правят там? Там, където предложението на комисията казва, че ще има ограничаване до АСТ-7 за хора, които са се присъединили след 1, март 2000, 1 май 2004 година. Това не е приемливо. Хората, които са започнали след тази дата, трябва да имат същата възможност, както нези, които са започнали преди това. От правна гледна точка, въобще нещата са много спорни. След като си работил 7 или 8 години, изведнъж твоята кариера спира до АСТ-7. С моите изменения аз е, се опитвам да предвидя, защото така, че и асистентите в преходно състояние да могат да стигат до АСТ-9 или пък да се преминава след това в друга категория. Изменение 16, внасено подобрение в текста на комисията. Аз открих в него грешка поправяме по този начин. Изменение 17. Възможности за работа на непълно работно време преди пенсионирането. Служители, чиято пенсионна възраст може да е под 65 години, искат да се пенсионират, трябва да могат да работят на непълно работно време преди да се пенсионират. С промените на пенсионните текстове този текст също трябва да се въведе. И накрая изменение 18 в правния текст тук се вписва нещо, което разглеждахме в бюрото и на работната група. Още преди време се опитах да прокарам този текст. Казва се, че акредитираните парламентарни сътрудници в изключителни случаи могат да работят до 67 годишна възраст. Това трябва да може да става и за акредитирани парламентарни сътрудници, не само за тези, които са е, назначени, които са на щат, ако тези акредитирани парламентарни сътрудници изпълняват същите задължения, те трябва да имат същите права, както щатните сътрудници. Крайният срок за изменение, както вече ви казах, е 8 март. Гласуването в комисията ще бъде в края на април. В края на март ще имаме още една възможност в светлината на внесените изменения да поговорим още веднъж. И накрая, господин председател, нека да кажа нещо, което трябваше да кажа от самото начало. Искам да благодаря на колегите, които ми помогнаха. Текста въобще не е лесен. Благодаря на колегите от комисията. Аз работих в добро сътрудничество с тях. Получих информацията, от която имах нужда е, по един много добър начин. Господин Фишер и Шварц е, Господата бяха в моя кабинет, ние говорихме по темата. Е, освен това, е, Войтович е, също помогна. Искам да благодаря на всички тези колеги. Ева ще трябва да напусне екипа, тъй като има сериозни основания за това ще ни напусне за малко. Надяваме се, че тя ще роди едно много здраво и хубаво дете и ще се върне съвсем скоро. Благодаря, госпожа Берен. Госпожа Диекстрон. Да. Благодаря и на госпожа Ротберен за вашата работа по тази много трудна тема. Изисква талант, търпение, твърдост и дипломация. Аз ви благодаря и за това, че говорите остро и по същество, което понякога е необходимо да се прави тук. Аз не съм била член на парламента толкова дълго, е, но знам, че по тази тема се работи много. В времена, когато гражданите и държавите членки на Европа са подложени на натиска на финансовата криза, морално задължение на европейските институции е да проявят отговорност и готовност за творчески подход това се отнася за всички институции, включително и за нашата. Това не е лесна задача, тъй като необходимостта от ефективността и от економията не може да привлече най-умните хора от всички държави членки да кандидатстват да работят в нашите институции. Е, Естествено, има много талантливи хора и би трябвало да можем да отговорим на исканията на нашите граждани, като с същевременно се предпазваме от драконовските мерки за економии. Както представи въпрос докладчицата, аз вече няма нужда да се впускам в подробности. От нашата група мога да уверя, че ние ще подкрепим това, което е направено до сега. Смятам, че проекто доклада е много добра отправна точка и аз очаквам обсъжданията между докладчиците в сянка ще внеса някои изменения, но по основните въпроси споделям изразените становища. Благодаря. Благодаря, господин председател е, е, и господин Гаргани. Искам да говоря по ам, изменение 11. Както каза докладчика, аз тълкувам това а, конкретно, защото тук се говори за националните изисквания за многоязичен персонал. Аз искам да я помоля да обърне внимание на агенциите, които не са включени. Те са 6 на брой и аз смятам, че и за тези агенции трябва да се предвидят разпоредби в текста, защото в противен случай това би било несправедливо и дискриминационно. Аз ще внеса изменение в този смисъл, но бих желала да, бих желала да помоля докладчика да вземе това предвид. Благодаря господин Гарсани, господин Баласар. Благодаря, господин председател. Разбира се, Искам първо да благодаря госпожа Род Беренд за извършената от нея работа. толкова време и след толкова много заседания. От доклада е отличен, той представлява отлична основа за обсъжданията, които ще се проведат през следващите седмици и месеци относно реформата в правилника за длъжностните лица. Разбирам насоката на разсъжденията на колегите, споделям общото намерение да продължаваме да привличаме високо квалифицирани квалифицирани, независими служители, за да може да гарантираме високопрофесионална работа и ефективност на нашите институции. Подкрепям също така вниманието, което тя отделя на хората с увреждания, а ние трябва от своя страна да създадем необходимите условия за работа на тези хора. Подкрепям а, нейната идея за 5% намаление на персонала, което да отговори на отделните изисквания на институциите. Бих желал обаче да изразя няколко резерви. Първо, във връзка с някои от внесените изменения. По структурата на кариерата и тази нова категория. Докладчицата е въвела АСТ и СЦ. Аз а, искам да кажа нещо по изменение 11, в което се предлага по-високо входно ниво за АСТ и СЦ с едно единствено ниво, което е по-низко от АСТ, а не две нива, както предлага комисията. Разбирам нейните а, намерения, така както са изразени в изменението, но в допълнение към спестяванията, които можем да изразим количествено, ако искаме да запазим географския баланс и да от, отговорим на изискванията за многоязичието, това трябва да се постигне по различен начин, като например много внимателно се преценят възможностите, за използване на новите разпоредби по член 27 на правилника. Имам също така и а, резерви по изменение 8 с повишено а, входно ниво в позициите АСТ и СТ лице да бъдат с една по-висока стъпка от АСТ-1. Мисля, че тази разпоредба, особено в контекста на нова категория, трябва да бъде съпътствано с определене на обективните критерии, които да обосноват защо входното ниво е по-високо от АСТ-1. За съжаление, предложението на комисията не ни помага в това отношение, защото в него не се говори и не се определят задачите, които се възлагат на различните степени и стъпки. И а, това би могло да бъде обективен параметр при определене на входното равнище. А, споделям до много голяма степен онова, което е включено вече в текста и в измененията, но мисля, че има един аспект, а, който е изпуснат в доклада. На основата на идеята, че е необходимо да обединим две изисквания. От една страна да се направят економии, както изискват от това държавите членки, както е внесено в съвета, дори по-твърдо и по-категорично. Да, това трябва да бъде свързано с една административна структура, която е на високо равнище, високо квалифицирана, ефективна, и ефикасна. И аз мисля, че а, връзката между тези две различни цели не би трябвало да ни позволява да изпълняваме допуснем приоритета да набираме високо квалифицирани служители. Трябва да намерим решение, което да удовляват тези две изисквания. И аз имам намерение да се съсредоточа върху изменения за структурата на кариерното развитие. В известен смисъл това отсъства в доклада. Аз мисля, че трябва да се премахнат автоматичните стъпки, а, свързани с старшинство. Ние се опитваме да прилагаме тези критерии в държавите членки и може би трябва да включим оценки, които награждават онези, които работят добре и не награждава онези, които не работят толкова добре. И мисля, че би било уместно да се въведат максимално обективни критерии критерии за оценка на уменията и работата на различните служители по един и същи начин съществува и цел да се подобри връзката между отговорност, отговорностите на служителите и тяхната кариера. Унези, които имат повече отговорности, трябва да напредват по-добре в кариерата си. А някои имат, няма да го нарека привилегии, но по-скоро някакви предимства, ако те работят отговорно и ангажирано и тогава това лице би трябвало да извлече някакви ползи. И така, мисля, че би било възможно да се намалят административните разходи, без да се нарушава баланса между устойчивите разходи и нивото на умения и мотивация, които са ни нужни. Така че работата, с която аз ще се занимавам, а, а, би била да обогатя доклада с тези неща, които според мен са изключително важни. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Много благодаря и много благодаря на колегата за тежката работа, особено имайки предвид контекста, в който тя работи. Споделям нейната ангажираност и загриженост за по-низките степени. Ясно е, че трябва да има промени, ясно е, че трябва да има яснота. Мисля, че мерките за постигане на економии, които всъщност не са с, значим обем, вероятно ще засегнат много значимо служителите, особено жените тогава, когато те трябва да вземат решение дали ще могат да оцелеят в Брюксел с такива средства. Ние говорим за многоязичие, говорим за определени умения. Всичко това не бива да се подценява. Ние трябва да обсъдим всичко това, разбира се, но има един много важен принцип, който е застрашен трябва да помним, че тези служители са важни за бъдещето на Европейския съюз. Необходимо е да се постигне гъвкавост и надежност в институциите. Например, аз съм, знам за ситуация на обмен между институциите и държавите членки, така че ние бихме искали да има взаимна проницаемост, образно казано. Не бихме искали да осложняваме а, достъпа на хора до тези а, постове. Благодаря ви за ангажираността ви към хората с увреждания. Трябва да постигнем това, което е взето като решение, а именно равнопоставено отношение. Това е ангажимент, който ние сме поели. Ние а, правим това по различен начин в различните държави членки, но виждаме колко е важно един добър регламент, един един добър правилник да бъде отворен и гъвкав, а, защото ние можем да се възползваме от приноса на колеги, които имат различни познания, различен происход. Много се радвам, че тези разпоредби са включени във връзка сега с, с правилото за гъвкаво работно време. Обсъжда се от доста време дали това да се прилага на а, равнище, ръководни постове. Ние трябва да видим, а, да преценим до каква степен допълнителните дни отпуск са източник на мотивация. Аз имам известни съмнения. Мисля, че може би опитвам се да а, си подредя документите, но ще се опитам преди следващото обсъждане да си подредя документите и да ги проуча, а това не е много лесно. Искам да спомена и още нещо. А, и наречената политика на въртящите се врати, а именно хора, които напускат комисията, отиват в частния сектор, работят там известно време, след това се връщат в комисията. Често това се прави доста селективно, а те, правейки това, не са декларирали своя интерес към определена сфера. Това е нещо, което а, трябва много интензивно да проучим. А, в общи линии обаче мога да подкрепя основното а, заложено в доклада. По въпроса за солидарните вноски, а, мисля, че това трябва да бъде преструктурирано постепенно. Не всички трябва да плащат едно и също. Би трябвало да бъде да има разлика. Колкото повече се получава, толкова повече да се плаща. Защото мисля, че по този начин ам, това решение ще бъде по-приемливо за по-низките степени. Благодаря ви много. Очаквам плодотворно сътрудничество. Никога не е трудно да се постигат промени, но ние имаме задължение, имаме ангажименти. Когато говорим за спестяване, трябва да разгледаме какво е положението на най-низките нашите позиции в щатната таблица, за да може да а, отчетем също така и въпроса за равнопоставеността на половете. Аз с удоволствие бих се занимала с този въпрос. Трябва да постигнем малко повече справедливост. Ситуацията все още е такава, че повече е, жени работят на по-низки позиции. Това наистина е жалко и а, трябва да се промени. Благодаря госпожа Лихтенберг, госпожа Тайн. След това докладчика ще се приключи. Благодаря. Вече на няколко пъти съм се изказвала. Моята позиция е малко по-различна от тази на докладчика. Разбирам, че няма да стана особено популярна сред колегите или членовете на персонала, но трябва да си кажа мнението. Навсякъде се правят спестявания в економиката, в държавните администрации на държавите членки. Наскоро чухме за едно предложение да се подпомогне Гърция чрез изпращане на служители от комисията в Гърция. Тази идея не получи подкрепа, защото гръцките служители в комисията получават 10 пъти повече, отколкото служителите в гръцката администрация. И какво ще стане, ако тези хора започнат да работят заедно? Комисията не прояви ентусиазъм, защото тази идея просто няма как да проработи на практика. Това са хора, които работят общо взето едно и също, но получават много различни средства. Значи това е проблем. Средствата, за, която, е, за които госпожа Род Берен говори толкова щедро, много често хората на други места работят много по-дълго от е, колкото хората в Брюксел. всички, включително и в частния сектор, трябва да правят спестявания. Общо заето се смята, че парламент не спестява достатъчно много. Тези предложения, които се правят тук, не са чак толкова малки. Не може да казвате, че това са пренебрежимо малки суми в рамките на определен брой години. Всеки се опитва да спести, всеки се опитва да преорганизира своята работа. Не може да говорим за не толкова значими суми. Става въпрос за стотици хиляди евро. Спомням си, когато бях на едно заседание на АВКО, имаше едни 100 000 евро за служители в публичната сфера. Никой не знаеше какво ще се прави с тези пари. Някой предложи те да бъдат залечени. Не, аз казах, запазете ги, може да има някаква полза от тях. Какво имам предвид? Вие сега говорите за някакви дребни суми според вас, 100 000 евро. Идете и кажете това в Берлин. Ние с вас сме от един и същи град. Кажете на хората там, че 100 000 евро са пренебрежимо малка сума. Е, особено като се има предвид, е, че в е, нашата партия ние имаме най-низките заплати в цяла Германия. Хората трябва да оцеляват с тези пари. По отношение на новата категория, секретарите нямам затруднения тук. Естествено, тези хора трябва да сменят тонера на принтерите, да правят коп пия и така нататък. Няма нужда да си многоезичен, за да правиш нещо подобно. Знам, че има много хора, които живеят в Брюксел, за да правят това. Няма нужда да идваш от Берлин, за да правиш копие. Това е международна организация. И дали работиш в международна организация или в а, частна компания, винаги наемаш местни лица. Белгия има много предимства в тази връзка, тъй като Белгия е просто мястото, където се намират институциите на Европейския съюз, така че мисля, че трябва да наемаме белгийци. А ако повечето жени е, вършат е, тази е, работа, значи това е проблем на белгийската страна. Значи някои хора не са съвсем достатъчно образовани. Сигурна съм, че повечето жени така или иначе са женени и в семейството има достатъчно доходи и доходите са достатъчни семейството да оцелее в рамките на месеца. Така че не може да се казва, че всички работни места тук трябва да бъдат заети от високо квалифицирани лица, особено когато говорим за секретари. Трябва да плащате на хората за работата, която вършат. Няма нужда да имаш винаги специални умения. Има деца, жени по-скоро, които не са учили, имат много деца и просто вършат нисквалифицирана работа, защото никога не са били квалифицирани. Така че това е моята позиция. Комисията. Благодаря. Да, доклада, който ни занимава днес, отразява характерът на реформата, който е сравнително ограничен. Имам предвид връзката между нивото на отговорност и ниво на заплащане. Предложението на комисията върви именно в тази посока. Развитието на кариерата, професионалното развитие на асистентите да протича по друг, по нов начин. И тук сме стигнали почти до крайност. Почти се сблъскваме с докладчика. Ние искаме категорията АСТ да се запази като такава, тъй като това ще има и економически измерения. Имаме предвид, например, економическите економиите, които ще постигнем с заплащането за ходене до родните места. Разбира се, предложенията и за отношение към хората с увреждания се приемат отрадно от наша страна. Бюджетните ни различия са малко по-дълбоки. Има два вида изменения в предлаганите от госпожа Ротберен. Едни са свързани с кариерата на АСТ и СЦ. Това е отразено в изменение 11 и 8. Предложението и е да се наемат на работа с по-голяма заплата и това да бъде така наречената обща категория 1 както и да се увеличи заплатата им с 13%, заплатата, която взимат в края на професионалната си кариера, а пък началната им заплата да бъде увеличена с 8%. След това нейното предложение е секретари и друг побощен персонал да бъдат наемани в друга по-висока категория, не АСТ1, а АСТ3. Тези две изменения имат двоен ефект, обаче може да намали броят на новонаетите с 38%, така както ние ги придвижваме и заплатата, която за момента е 2800, а трябва да се покачи до 3300, ще означава просто по-малко работни места. Другата възможност за наемане направо на АСТ-3, т.е. това отговаря на АСТ-2, в момента и дори е по-високо от това, което в момента ползваме като начална категория за наемане на работа. Може би тук ще трябва най-много да преговаряме по 8 и 11 изменение, тъй като ще пропуснем от 40, около 47 милиона евро ще пропуснем да ги спестим. Няма да имаме възможност да ги економисаме так, обръщам внимание на а, докладчицата, че може би наистина на фона на 1 милиард евро тази сума не е голяма, но смятам, че ще повдигне, ще разпали страсти. Кариерата на АСТ по този въпрос записахме си Неното предложение за преходна позиция, която да даде възможност на секретарите да се развиват и ако не АД7, а, да, да стигнат дори до категория, АД, до категория АСТ9, не само до АСТ7, както е в момента. Това разбира се, ще означава 27%, 27% увеличение на заплатата, сравнена с това, което ние предлагаме. Друга една мярка, свързана с бюджетни последици на седмо изменение, връзката между бюджета, е, устава и многогодишната финансова рамка. Факта, че ние се опитваме да прокараме една такава връзка, има своето обяснение. Това реформата на устава е един от основните източници на економии в бъдещия бюджет и за това сме му намерили място в, в, в многогодишната финансова рамка. Така или иначе, в член 312 на договора е предвидено изискване за институциите да зачитат предвижданията в финансовите перспективи и в бюджета. Те имат едно такова задължение и освен това има задължение да спазват и между институционното споразумение, което пък вече задължава правно комисията да намали щата си, да го съкрати с 5%. Так, това са бюджетните последици, които няма да се случат утре, но ще се случат все някога. По въпрос за така нареченото Тайм, гъвкаво работно време, комисията не е за включване на ръководни кадри. Това обаче би означавало, че те ще бъдат лишени от какъвто и да било начин да компенсират извънредно полаганият труд. Ръководните кадри принадлежат на иерархията, на иерархичната верига, следователно по-висшестоящите от тях им дават възможността за компенсация, по същия начин както те самите дават възможност за компенсиране на извънреден положен труд своите собствени подчинени. Така че няма защо да налагаме изкуствени граници като АД9 или АСТ9 за възможност да би да бъдат компенсирани по някакъв нематериален, а свързан с почивни дни начин. Разбира се, че има бюджетни последици. Няма как да ги избегнем. И е очевидно, че съкръщаването на щат е свързано с бюджета и с многогодишната финансова рамка, при това нарочно в търсене на баланс. Благодаря. Um, Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, няколко технически предложения. Ние няма да можем да се справим а, ние можем да не, да не разгледаме точките, всички точки днес. Може да го направим в следващото заседание, а, може да го направим и днес след обед, а, но разбира се, а, не може да го направим по друг начин. Гласуването отне повече време. Имаме 7 минути допълнително, така че госпожо докладчики имате 6 минути. Исках да се помоля на преводачите. Надявам се, че ще се справя с 6 минути. Още повече, че темата ги интересува и тях. Напълно съм съгласна с госпожа Викстрам от гледна точка на економиите, които се правят. Те трябва да бъдат отразени. Именно за това смятам, че е интересно, че онези държави членки, които а, най... А, а, говорят най-висок глас, например Германия, Германия американското федерално правителство, а, на което, а, на чиято партия е а, е, член госпожа Тайн, са увеличили а, с, с 0,53% възнаграждението и в 2012 година а, с, се предвижда увеличение от, 3, от 2,4%, т.е. 3,7% за 3 години. Това не е лошо, хич не е лошо. Така че Европейските служители, е, за тях се предвижда 1,7 в 2011-2012 година. В е, Франция беше 2%, Холандия 2%, Обединеното кралство 1,3% и така нататък. Може да продължаваме до безкрай. Естествено, трябва да се разглеждат нещата реалистично, но трябва да видим проблемите в отношение с държавите е, членки. по казаното от господин Гаргани, който вече го няма, в комисията е заложила в текста, че агенциите трябва да бъдат включени. Ако господин Гаргани проучи текста по-подробно, ще се увери, че това е така. Господин Балтазари каза много важни неща. Той е прав. Структурата на кариерата за новата категория СЦ и АСТ. А, може да има някои допълнителни ползи. Той смята, че географски баланс може да се постигне по различен начин. Трябва да видим как може да се постигне това. Благодарна съм му за изменение 8, където се разглеждат различните категории. представителя на комисията не е много ентусиазиран по този въпрос, а именно институциите да решат дали да се започне с сс 1 и, 2 или 3. Може да се започне с АСТ или с първите позиции на АД. И както може да формулира господин Балтасари за по-високите нива. Кариерата трябва да бъде свързана с по-добри критерии. Винаги имаме проблеми с това. Благодаря, госпожо Лихтенбергер, за коментара ви по категорията СС. По така наречените въртящи се върти, трябва да се направи разлика между две различни неща. Някои хора напускат по лични причини, след това се връщат. Служители, които напускат или се пенсионират, пенсионират или а, а, след това отиват при друг работник работодател. Има съвсем ясна разпоредба в член 16, който може би не се прилага буквално, но трябва да се разгледат съществуващите права за а, въртящата се врата. Аз искам да помоля а, за нещо. Съвета е едно а, стръвно животно, каквото им подадем, те го поглъщат. В крайна сметка, сметка това, което виждате е задаване на едни нива на солида... солидарност за АСТ-1, може би 1%, за АД 16-12%. Не знам, не мога да кажа сега, но аз не бих искала да дам нищо а, на съвета, защото ако им дадеш едно пръще, те ще ти изядат ръката. Така че в общи линии, като общ коментар, коментар на колегите по моето изменение за категорията СЦ. Ние говорим за 15-20 милиона евро. Колко хиляди представлява това в бюджета? Ние трябва да разглеждаме нещата малко по-дълновидно и след 2020 е, години. Аз мисля, че моят подход е, за промяна на категорията СЦ в посока на повишаване би трябвало да генерира по-голяма гъвкавост. Господин от комисията не е много ентусиазиран, не толкова колкото ясно. Се надявам, че госпожи и господа, тогава, когато се стигне до постигане на споразумение, ние ще може да постигнем добро а, съгласие тук в нашата комисия, в другите комисия, да се представи текста в съвета, за да може никой а, от а, нашите служители да не бъде жертва на някакви ефтини а, ходове. Председателя, благодаря. Благодаря на преводачите. А, приключваме сутрешното заседание до 3 часа. А, отвън, както казах в началото на заседанието, им ще а, сте поканени на прием.